So, good morning, everybody. I think um, we've read... Добър ден на всички. Успяхме да спасим господин Хацимаркакис от задръстването. Той е тук, за да представи първата точка за днес. Искам да приветствам нашите гости по тази тема. Доклада се нарича Достъпността на веб-сайтовете на органите от обществения сектор. Искам да благодаря на докладчика, естествено Йорго Хацимаркакис. Той покани експерти, те ще направят презентация. Презентацията ще придаде плътност на този нормативен акт на правния текст, тъй като много често работим с сухи формулировки. Ще дам думата на Йорго, на колегите, записали с Часковски, Руле, аз съм докладчик в сянка от моята група, значи малките политически групи също ще участват в дебата. Ще си изкажат и нашите експерти, естествено. Ще дам думата на Йорго. Може ти да представиш гостите. Заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да видим една презентация, която ще се запомни. Винаги съм казвал, че това предложение за законодателство може да е доста техническо по своя характер, но с него ще се хваля и пред внуците си. Много важно законодателство за не много хора сега, но вероятно за всички нас в бъдеще. Защото всички сме имали затруднения с достъпа до веб страници. По същество ще говорим малко по-късно. Искам да приветствам нашите гости. Те ще ни покажат колко е трудно да се прескочи тази първа бариера. От хора с увреждания, от хора, които търсят информация, но няма как да я получат. Това е първата бариера към информацията. Какви са другите бариери? Ако искате да хванете един автобус, много неща трябва да проверите предварително, но първото нещо, което трябва да направите е да видите откъде тръгва автобуса и как може да си купите билет. Сега ще говорим и по тази тема. Искам да приветствам двама холандски експерти от фундацията Бартоломео Можем да определим тази фундация като световен център по оценките на достъпността до веб страниците. Имената на гостите са Ерик Фелеман и Мартин Халтепен. Искам да приветствам и Йоанна Мария Герцо. Тя е ръководител на школа за екскурзоводи в Гърция. Тя също ще ви демонстрира колко е трудно да се получи достъп до една конкретна веб страница. Ще се използва и моята веб страница. Тя ще ви покаже какви промени трябва да се направят, за да стане една веб страница достъпна. Искам да приветствам и Рудолфо Катани. Той е член на съвета на Европейския форум за хората с увреждания, господин Катани от много години работи по този проблем и съм съгласен, че ние в Съюза сме изостанали изключително много. Ако се сравним с други държави, така че с ваше позволение, господин председател, ще дам думата на Ерик Фелеман и Мартайн Халтепен. Благодаря, господин Хацимаркакис. Заповядайте. Вашите диапозитиви са видни на екрана. Искам да ви представя една кратка презентация за това какво представлява достъпа до веб страниците и ще дам конкретни примери. Е, на тази картина Виждате малки снимки, които аз заех от една презентация. Видях я преди няколко месеца. За какво става въпрос? Не само за хора с трайни увреждания, а и за хора, които просто не могат да видят какво се случва на една веб страница поради силно слънце, поради това, че ръцете им са заети, или едната им ръка е заета, защото шофират или пък са на някакъв неравен път. Всъщност всеки има проблем с моториката, когато кара по неравно шосе. Или пък когато зрението на човек е отслабнало вече. Това са различни проблеми. За какво става въпрос? Тук се включват хора с а, временни увреждания или постоянни увреждания, хора, които по някакъв начин са ограничени в своите способности. Освен това, търсачките. Как могат да ви намерят? Достъпа зависи с възможността да бъдете открит в интернет. 4% и половина от населението на Съюза над 65 години има проблем с е, зрението. Почти всеки пети мъж е далтонис. Съответно, е, трябва да спомена, че ако сте веб дизайнер, вие използвате конкретни спецификации. Ако сте бояджия, използвате някаква боя, която трябва да отговаря на определени изисквания. Ако сте редактор на съдържание, може и да има нужда да ви обучат, може да трябва да използвате брайл в създаването на дисплея, може да се наложи да се променят гласовите програми за управление на, на някакъв софтуер, за да не се объркват езиците. Въобще, технологията, която улеснява работата в интернет, може да предложи много възможности, като по-оголемен шрифт и така нататък всеки може да се възползва. По отношение на хората с физически увреждания, 6,4% са те от а, населението в Съюза. Да си представим едно много дълго меню – понякога, за да се стигне до мястото, което ви е нужно, трябва да натиснете екрана между 40 и 50 пъти. А какво да кажем тогава за хора, които имат проблем с ръцете си, не могат да ги използват по предназначение. Най-лесният начин да се действа е да се сложи, значи, бърза връзка или така наречения шорткът, на върха, най-отгоре на веб страницата. Хората, които не чуват от друга страна. Да си представим, че сте в един шумен ресторант или на някакъв панаир и искате да покажете на някого някакъв видеозапис. Знаете, че е невъзможно. Трябва или да се усили звука много, или да се пуснат субтитрите. Хората, които не чуват, много често използват езика на знаците, така че най-добре е да се използва и този език, когато се създават веб страници. Не всичко е толкова просто по отношение на достъпността. Хора с когнитивни увреждания. Афазия, дислексия, аутизъм и така нататък. Все повече и повече хора страдат от а, такива проблеми и те имат сериозни затруднения в интернет. Естествено, най-засегнати са възрастните хора. Тук трябва да се намесят не само редакторите на съдържание и веб дизайнерите. Възрастните хора стават все повече и повече в нашите общества. Те може и да не страдат от увреждания, но зрението им отслабва, слуха им отслабва. Ето защо, ако направим интернет по-достъпен, ще ги улесним в голяма степен. Вече ви говорих какви може да са проблемите и за обикновения човек без увреждания, твърде силна светлина, заети ръце, твърде силен шум и така нататък. А ако искате да използвате iPad, например, имате нужда от различни допълнителни устройства, понякога така наречените plug-ins – Имаме много различни видове, хардуер вече на пазара. Както повечето от вас знаят, iPhone, iPad устройствата имат а, известна възможност за достъп за хора с увреждания. Много хора използват айфоните, защото могат да ги контролират с речта си. Същото въжи и за някои Android устройства. Има много голям брой веб страници в ЕС. Директивата споменава, че има над 1 милион веб страници от публичния сектор и много малка част от тези веб страници са достъпни в момента. В Холандия те са около 10%, доколкото имаме информация. Има леко увеличение през последните няколко години с 1-2% годишно. Ако погледнем пазара за достъпност, има известни рискове. Няма хармонизация в методите, в съответствието. На лице е риск от раздробяване. Ето защо трябва да се хармонизират изискванията и разпоредбите. Да си представим, че вие работите не само в Белгия или в Холандия, а работите в 20 страни, със сигурност ще искате да, да имате веб съдържание, което да отговаря на изискванията във всички тези страни. Съответствието. Няколко примера. Много прост пример. Alt и текст. Или альтернативният текст. Ако се въведе необходимата технология, е, този, който е сляп, ще чува от устройството си лого YouTube. Ето още един пример от е, един е, финландски вебсайт. Ако някаква програма ви прочете съдържанието на това лого, вие няма да разберете нищо. Нито пък ще разберете нещо от веб страницата. Проблема може да се реши много лесно. Няма нужда да се работи в продължение на дни. Последователността. Ако погледнете веб страниците за хората с когнитивни увреждания, е добре да има последователност. На една страница, т.е. на заглавната страница, имаме меню, което върви вертикално, а на следващата страница от този вебсайт имаме меню, което е разположено хоризонтално. Може да се реши този проблем само за 5 минути. Още един пример. Видеозаписи без субтитри. Субтитри пригодени към хората с слухови увреждания. Един пример от люксембургски вебсайт. Смятаме, че за две минути може да се реши този проблем за едно 20-секундно показване на, на видеозапис. Ето и пример от Европейския парламент. Как трябва да се правят нещата? Имаме видеозапис, И този видеозапис е снабден и с субтитри, които са на 20 езика и може да променяте езика така както ви е угодно. Ето така трябва да се действа. Веб страницата на Агенцията за приходите на Ирландия. Тя използва програмата Flash. Както знаете, iPad не използва Flash – Значи, ако влизате на тази веб страница през вашия iPad, няма да може да направите нищо по отношение на данъчната си декларация, което според мен не е чак толкова лошо, но няма значение. Няма и клавиатурен достъп в програми и софтуерни програми като Chrome, Mac, OS X и така нататък. Това е краткото представяне от е, моя страна. Good. Uh, thank you very much. Благодаря. Вие ще продължите ли сега? Добре, вие ще бъдете церемониал майстор, господин Хацимаркакис. Заповядайте. Благодаря. Видяхме техническите изисквания. Виждате, че насоките могат да се следват много лесно. Не става въпрос за аеронавтика, за нещо много сложно. Сега е, гостенката от Гърция ще ви каже как е, гледа тя на моята веб страница. Тя ще ви каже какво може да разбере от тази веб страница. Тя е сляпа и ще ни каже какво се случва на тази веб страница за нея. Заповядайте. Аз съм Йоанна Мария Герцо. Основателка съм на, на училище, на школа за слепите в Гърция. По-рано съм бил специалист по достъпността на материалното информационно пространство за хората с увреждания. И ето, тук бих искала да ви покажа как един незрящ като мен човек може пълноценно да ползва една страница в интернет, в случая страницата на депутата Йорго Хаджима Какис, Положени са усилия на тази страница, тя да бъде напълно достъпна за хората с увреждания. Тук с мен са други колеги от Гърция, в това число програмиста, автор на страницата на господин Хаджи Маркакис. Вижте, в в началото нека да сравним двете страници. Тук е, техниката, с която разполагаме, е малко ограничена, но знаете, нямаме много средства. Аз не, не ползвам безплатни източници, както мнозина. Ето виждате сега стария вариант на въпросната страница, която не бе достъпна за незрящи. Сега, виждате, аз тук ползвам едно устройство, което е четец на, на текста на екрана и е, ми го подава е, с глас. Не всички такива устройства е, са съвместими с всички е, страници, с всички е, хардверни устройства. Ето, в случая, аз не знам къде се намирам на тази страница, понеже, понеже не виждам. И а, четецът не ми помага особено, защото страницата не е пригодена. Аз се чувствам доста дезориентирате, дезориентирана. Вижте сега, четецът скача от връзка на връзка, но аз всъщност не знам Това, това е съвсем ново, още не съм свикнала да работя с него. Ето, значи една страница, която не е оформена специално за хората с увреждания, няма карта на, на сайта, е, нито бързи връзки за прехвърляне на, на потребителя към началната страница или, или към нещо друго. Освен това, информацията е така разпръсната, че е, човек, който е с увредено зрение, не, не може да си служи с нея. Компютърът сега, може би чувате, чете най-различни части от текста на страницата, но аз никак, в никакъв начин не мога да се ориентирам къде съм. Ето сега да видим вече новия вариант на тази страница, пригоден за достъп от а, хора с увреждания. Ето сега това е новия вариант на страницата. Аз знам, че се намирам е, на, на главния екран, на, на началната страница. Ето, виждате, мога да се придвижвам. Тук има една лека несъвместимост, е, тъй като че, четецът не чете на гръцки, а моят компютър е локализиран е, на гръцки език. Вижте, това, това, е, това просто иллюстрира ежедневните проблеми, на които се натъкваме. Ето виждате, страницата е на английски язик, четецът разпознава този език, но пък останалата среда на Windows е, е локализирана на гръцки. Сега ще променя това за да се избегне е, това противоречие. Ето това е за главната страница на, на господин Хаджима Какис. Ето сега четецът очевидно разчита текста на страницата на английски язик. Та ето тук можем да настроим и това е модул от страницата, е, да, да настроим достъпността. Ето, това е главното меню е, за достъпност. И вместо да се лутам с клавиатурата и страницата, нямам и, и мишка на разположение, аз просто натиснах една връзка, която е вградена е, в е, страницата и веднага е, автоматично бях прехвърлена в онази част от сайта, където мога да настроя параметрите за специален достъп. Нямаше нужда да да, да се лутам с, с клавиатурата, да, да, да преглеждам цялата информация, докато е, стигна до онази част, която ми е необходима. Сега можем да се върнем към заглавната или началната страница. И просто натиснах връзката за начална страница. Сега мога да прегледам съдържанието. Четецът изчита всъщност заглавията на отделните публикации. Technology is not very uh, well in our in our side in this moment, but I don't, <laughs> that's why I I Swiss guide dogs. the dog's more reliable. So now I try to navigate in the website and read. Сега ще се опитам да мина нататък по структурата на страницата. че тецът ми изчита различните връзки, които бих могла да избера, да, не, да се насоча към една или друга публикация, за да я прочета изцяло. Опитвам се да стигна до съобщенията за печата, да видим какво има там. Да видим сега дали мога да ви покажа още нещо. А, виждате, има възможност да се конфигурира достъпа и за хора с частично зрение. Ето това беше, надявам се да, да сте успели да добиете представа за, за това средство за достъп. Благодаря ви! Да, за мен, за мен това също беше нещо ново. Аз а, за първ път а, виждам как а, а, потребител, който наистина се нуждае от тази функционалност, подхожда към нея. И <laughs> мисля, се уверихте колко трудно е всъщност да се постигне такава достъпност, как това отнема време и в тази връзка, е, надявам се, разбирате, че неотложно се нуждаем от опростяване е, на нещата, от стандартизация и съответното законодателство. Тъй като проблемът за достъпа до електронните средства за информация засяга около 15% от населението на Съюза. Бих искал сега да дам думата на следващият докладчик, Родолфо Катани, който е представител на Европейския форум на хората с увреждания. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Видяхте различните възможности, знаете какви са трудностите. Надявам се вече Съзнавате, че промяната е възможна. Живеем по време на исторически и то радикален преход от материална към нематериална среда в областта на съобщенията и информацията в световен мащаб. И, и достъпът до тази нова среда е от значение за обществения Културния личния политическия живот, за е, обществените услуги. за обхващането на е, все по-голяма част от населението, да се надяваме всички след няколко години. И определено е необходим един с насочен към потребителя подход. И мисля вече от само себе си се разбира, че нещо не е наред, нещо куца в тази връзка. Едно проучване на комисията констатира, че е, не повече от 10% от обществените страници в интернет са достъпни за хора с увреждане, далеч по-малко относителният дял на частните публикации в интернет, които са общо достъпни. И сега, тук има и едно економическо измерение, което е заложено в проекто законодателството. И толкова по-добре, защото достъпността може да бъде двигател, двигател на економическата активност и най-вече на малките и средните. Още повече, че като инвестиционни разходи това не струва кой знае колко скъпо, а представя сериозни възможности за печалба. Дека не забравяме също така, че въпросът е и въпрос за правата на човека. Неприемливо е толкова много хора, впрочем не само хора с увреждания, да бъдат изолирани от тази общодостъпна среда. Тук говорим за хората от третата възраст, за функционално неграмотните. Така че според мен е съществено да си дадем сметка, че проекто директивата е недостатъчна и закъсняла. Въведени са само 12 категории по данни от 2001 година. От преди повече от 10 години. И това трябва да се промени. До 2015 година потребността от особен достъп до, до е, обществената информация в интернет ще нарасне неимоверно. И сега е моментът европейските институции да се постараят за удовлетворяването на, на, на тази потребност. За съжаление, до година европейските институции ще променят състава си, е, нов парламент, нова Европейска комисия. И ние много бихме се надявали законодателството да стане факт до края на текущия мандат. И тук става въпрос за, за достъпа, след това за хоризонталната директива за недискриминация. И ние определено се надяваме, потребностите на 80 милиона хора с увреждания в Европейския съюз да бъдат взети предвид и уважени. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, Родолфо. Мисля, с това приключваме изложенията. По-късно ще изслушаме много интересно изложение от колегата от Социално-економическия комитет на Съюза. Е, моя съдокладчик, е, който, впрочем, също е незрящ, е, ще ви запознае по-късно с своите много интересни съображения. Благодаря. Благодаря. Предвид напредващото време. Аз предлагам сега да пристъпим към следващото експозе на, на нашите гости, за да не им губим времето. След това ще помоля представителите на комисията, на Европейската комисия, да се изкажат. Да, е, и, и, и после ще, ще видим как а, е, сме с времето. И като изслушаме нашите гости, ще, ще си продължим вътрешната дискусия. Значи, е, представителя на Европейския социално-економически комитет, моля, имате думата. Благодаря много за поканата. Ще бъда съвсем кратък. Знам, че времето напредва. Аз съм представител на Европейския економически и социален комитет. Той дава гласност на вижданията на гражданското общество в Европа, както и на бизнеса. Разбира се. Работим в момента по становище в комитета. Като цяло има консенсус относно текста на това становище. Казах, че ще съм кратък, така че направо ще отида към съществените елементи. Нашите височайши гости вече засегнаха много от нещата, по които аз се бях подготвил да говоря, така че ще съкратя своята презентация. Достъпността е изключително важна. Аз а, използвам компютри всеки ден, налага ми се, не използвам мишка, защото съм сляп и това е невъзможно за мен. Сега ще представя вижданията на економическия и социалния комитет, не само моите виждания. Съгласни сме с господин Катани, че би следвало да се разшири приложението на директивата, така че да се включат тук всички веб страници на публични органи. Защо? Всички ние смятаме, че достъпността на веб страниците трябва да е автоматична. Т.е. когато се създава някаква веб страница, тя трябва да се създава така, че да е достъпна за всички хора с увреждания. Ето защо, когато се създава веб страницата, достъпността трябва да е вградена в а, софтуера, който се използва за създаването на самата веб страница. Има нужда от, а, ако не 100% достъпност във всички веб страници, то поне е, от е, голям брой веб страници, които да са достъпни. Ако ще разширяваме приложеното поле на директивата, е, то трябва да насочим своите усилия към създаването на критична маса, за да може всички, които действат на пазарите в Европа, да спазват стандартите, които аз очертах. В вашата директива се предлагат стандарти, които да се прилагат на международно ниво. Така наречените насоки за достъпност на веб страниците Трябва да се подчертая, че ако се следват тези стандарти от компаниите, те ще могат да предлагат своята продукция или услуги в целия свят. Нека да подчертая, че просто защото някои веб страници на публични органи попадат под изискванията за достъпност, това не означава, че всички публични веб страници ще попадат под тези изисквания. Трябва да има съответно ясни и категорични изисквания към публичния сектор, изисквания, които трябва да се спазват, когато се създават веб страниците. И сега, какви конкретни мерки предлагаме? И така ще приключа. Част от механизма за наблюдение трябва да се свежда до възможност за гражданите да докладват доколко една веб страница е достъпна. Трябва да има един обикновен механизъм за докладване. Какво имам предвид? Гражданите трябва да могат да изпращат линк към недостъпната страница на публичния орган, на когото тази или на който тази веб страница принадлежи и съответно да се предприемат коригиращи мерки. Това е част от механизма за наблюдение. В много сфери на нашата економика се предлагат такива възможности, такова пряко участие на обществеността. Второто ми предложение е да се предостави обучение, да се повиши осведомеността на онези лица в публичните органи, които отговарят за създаването на веб страници, на електронно съдържание. И естествено, хората с увреждания трябва да взимат участие в това обучение. И на трето място много говорим за бъдещото техническо развитие и как то трябва да се вземе предвид. Мобилните версии на веб страниците трябва да залегнат в приложеното поле на директивата – за да се гарантира, че директивата ще отговаря на изискванията на бъдещето, ако мога така да се изразя. Мобилните страници следва да отговарят на насоките за достъпност на веб страниците. На следващо място трябва да спомена, че това едва ли ще е такъв проблем, тъй като повечето публични веб страници имат мобилни версии за използване през iPhone или iPad, например. Въобще е, следва да има малко по-голяма ангажираност от страна на публичните органи Ние подкрепяме в економическия и социалния комитет вашите текстове в доклада. Смятаме обаче определено, че приложното поле трябва да се разшири и би следвало освен това да се намерят начини да се справим с тази раздробеност на вътрешния пазар – освен това, много е важно да се приемат съпътстващите мерки, които очертах само преди минута. Толкова за сега. Готов съм да отговарям на вашите въпроси. Ще продължа да водя диалог с докладчика. Благодаря още веднъж за сътрудничеството и за поканата. Благодаря за тази информация, казва председателя. С какъв график на работа работите? Кога ще бъде прието вашето становище? 22 май, казва представителя на економическия и социалния комитет. За съжаление нямаме време да говорим повече по тази тема тази сутрин. Ще ви поканим още веднъж. Ще дам думата на господин Хаци Маркакис е, да каже е, заключителни слова. Предстои ни гласуване по много доклади тази сутрин. Ще имаме доста работа. Нека да видим сега господин Хацимаркакис иска ли да направи заключителни бележки, да ни каже какъв ще бъде графика на работа. Искате ли да чуем и комисията или ще дадем думата на комисията на по-късен етап? Ами, всъщност, в дневния ред се казва, че гласуването трябва да започне в 9.55. Нека да оставим на втори план комисията. Поне за сега, ако представителя на комисията приема и след гласуването можем да проведем обсъждане. Искам да благодаря на колегата Абигор, видяхте, че много бързо той премина през съдържанието на това законодателство, което ние предлагаме сега. Видяхме, че економическия и социалния комитет като цяло подкрепя идеите на парламента, но остава още доста работа. Аз съм благодарен за това, че работим заедно с економическия и социалния комитет. Вашето мнение е изключително важно за нас. Вие сте по-засегнати от нас, вие сте много по-автентичен докладчик. Благодаря ви още веднъж и сега, господин председател, прехвърлям ви штафетата. Вие отново ще бъдете церемониал майстор. Нямаме много време, казва председателя. Аз предлагам да направим обсъждане на доклада малко по-късно. Всъщност, първото разглеждане на вашия доклад е предвидено 17 и 18 юни, така че предварителните разговори могат да бъдат направени през май, някъде на 7 май. След средата на май ще се получи и доклада на економическия и социалния комитет. Вашия текст, господин Хацимаркакис, ще бъде изпратен за превод. Нека да кажа на нашите гости, че нашите заседания се предават по интернет. Не знам доколко ще ви се понрави достъпността на това видео излъчване, но може да слушате разговорите на собствения си език, поне, ако не друго. Ще може съответно да гледате заседанието, когато господин Хацимаркакис предлага своя доклад. Аз съм сигурен, че той ще ви спомене по време на своето представяне и всъщност ще разбере в последствие от вас доколко нашите видеоизлъчвания са достъпни за хората с увреждания. Това ще бъде нещо като тест. В заключение, искам да кажа, че съм изключително благодарен на всички вас, онези, които дойдохте за да дадете своето мнение. Всяко заседание се излъчва, както вече ви казах. Много други хора с увреждания, да се надяваме, са ни гледали тази сутрин. Имаме специален бюлетин на нашата комисия. Ето го. Може да се абонирате, ако искате. Когато се появи проекто доклада на господин Хацимаркакис, вие ще имате възможност да го видите, да го прочетете. Благодаря още веднъж на всички, които дойдоха. Сега преминаваме към гласуване, което ще продължи повете, повече от а, час. Искам да проверя само докладчика е заед. Йорго. Um, Йорго, приемаш ли да работим така? Потвърждава господин Хацимаркакис. Добре, нека да преминем към гласуването. За тази сутрин ще използваме картите си за гласуване. Всички ли са ги взели? Първото гласуване ще е по становището на Евлин Гепхарт към водещата комисия ИТЕ. То се нарича Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. Искате ли да кажете нещо? Е, Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Благодаря на докладчиците в Сянка Е, имаше доста е, внесени изменения и сметнах за логично да ги обединя, да подготвя компромисни изменения. Е, някои сметнаха, че това не е необходимо и че трябва да гласуваме по измененията така, както са внесени. Приемам и тази гледна точка. Но сега пък, като че ли НП е, иска да внася устни изменения, но с, с това не мога да се съглася. Така че, след като веднъж се споразумяхме да гласуваме по измененията в вида, в който са били внесени, не приемам внасене на устни изменения. Добре. Благодаря. Ясна е позицията на докладчика. Няма да допускам устни изменения, тъй като те могат устните изменения да се внасят само при съгласие между политическите групи. И така, това нека да ни послужи за урок за следващия път. Второ изменение – разделно гласуване Първа част за против приема се. Втората част, но нека да проверим електронно. Да гласуваме по втората част. The vote is closed. Uh, and that's rejected by 20 against and 13 in favour. Uh, so uh, Amendment 1 falls, uh, and then we vote on Amendment 3. По трето изменение question to Amendment 2, Part 1. Mm-hmm. Yes. As an addition, as what I said. Yeah. Amendment 3. Those... Изменение 2 отпада. Изменение 3. За. Против. Приема се. Изменение 5. За. Ще имаме електронна проверка. Начало на гласуването. The vote's closed. And That's carried, but... Край на гласуването приема се 20 на 14. Изменение 7. За. Против. Приема се изменение 6. За. Приема се. Изменение 4. За. Против. Приема се. Изменение 8. За. Против. Отхвърля се. Изменение 11. Гласуваме по 11. За. Против. Приема се. Можем да гласуваме изменение 9 като допълнение. За, против, приема се. Изменение 10 също е допълнение. За, против, приема се. Изменение 13. Начало на гласуването. Електронно гласуване. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се. Значи, тъй като изменение 13 е отхвърлено, отиваме към изменение 15 без устното изменение към него. За. За. За. Против. Приема се. Изменение 14. Разделно гласуване. Първата част. За. Против. Приема се. Изменение 2, казва председателя за, против, приема се. Изменение 12 като допълнение към изменение 14. За, против, отхвърля се. И сега отиваме на 16-то. За. Против. Отхвърля се. Изменение 19. За. Против. Отхвърля се. Изменение 17. За. Против. Приема се. Изменение 20. Допълнение към 17. За. Против. Отхвърля се. 17. За. Против. Приема се. Изменение 21. За. Против. Трябва да направим проверка. Не беше ясно. 21 изменение. Край на гласуването. Приема се. 18 на 17. Отиваме на изменение 25. За. Против. Приема се. Изменение 24 като допълнение. За. Против. Приема се. Изменение 22 като допълнение. За. Против. Отхвърля се. Изменение 23 като допълнение. За. Против. Приема се. Изменение 27. За. Против. Приема се. Изменение 26 за. Против. Приема се. Изменение 31 за. Против. Приема се. Изменение 28 без устното изменение. 28 без устното за. Против. Приема се. Изменение 29 за. Против. Нека да видим отново. Против? Приема се. Изменение 30 за. Против? Приема се. 32 за. Против? Приема се. 33 за. Против? Приема се. 34 за. Мисля, че трябва да направим проверка. 34-то начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за, 19 против. Изменение 37. Гласуваме. 34-то отпадна. 37 за. Ще направим проверка. 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 гласа за, 18 против. Отиваме на 36-то. За, против, приема се. 38 отпада. А искате проверка. Добре. Начало по 36-то изменение. Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 15 против. 36 се приема, това означава, че 38 отпада, 41 също отпада, 39 също. 35 то можем да гласуваме по него като допълнение. Госпожа Гепхард съгласна ли е? Начало на гласуването по 35-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с един глас за. В повече. Изменение 40. Гласуваме го като допълнение. Изменение 40. За. Против. Добре, електронно гласуване. Ако желаете, мисля, че докладчика искаше да гласуваме електронно. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 42 за. Против. Въздържали се приема се 43 за. Против. Въздържали се приема се 44 за. Против. Отхвърля се 45 за. Против. Приема се 46 за. Против. Приема се 48 е оттеглено, 47 за, против, приема се, 50 за, против, приема се, 51 като допълнение, за, против, приема се. 49-то изменение е разделно гласуване. Първата част за, против, приема се. Втората част за, против, отхвърля се. Стигаме до окончателното гласуване по становището в неговата цялост, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 3 гласа против, 11 въздържали се. Благодаря. Искахте ли да кажете нещо, госпожа Гебхартер? Äh, да. Благодаря за доброто сътрудничество. Посъветвах моята група да се въздържи, не защото е лош доклада, но защото а, необходимото за холистичен подход, а, свързан с а, трудовото право. Всъщност тези текстове бяха заличени от консервативната част от групата, така че за това не беше променено. Благодаря. Много ви благодаря. Естествено, трябва да гарантираме, че нашата позиция ще бъде защитена в комисията ИТРЕ. Аз съм убеден, че ще го направите от наше име. И така, преминаваме към доклада на господин Гарсес Рамон. Нова програма за европейската политика, защита на потребителите. Искате ли да кажете нещо, господин Гарсес Рамон? Не желаете. Добре, преминаваме към гласуването. нека да ви кажа, че има няколко допълнителни заглавия, които въвеждаме, за да може доклада да бъде по-разбираем. Започвам с устно изменение 1. За, против, приема се. Изменение 96. За, против, приема се. Изменение 91 като допълнение. За, против, приема се. Проверка искате. Изменение 91 като допълнение. Uh, votes closed. That's carried by 28 votes to 6. Um, amendment 92. Those in favor. 92 за, против. Очевидно се приема. 90-то за, против. Приема се. 85-то е, пада, останалите също падат. 93-то за, против. Приема се. 94-то за, против, приема се. 95-то канети. Първа част за. Против. Приема се. Втора част. Про... За, против. Приема се. 98 изменение. За, против. Въздържай се, приема се. 97 допълнително за против, въздържали се, отхвърля се. 98 за против, въздържали се, приема се. 99-то беше това, 100 за против, въздържали се, приема се. 103 добавено за против, въздържали се, приема се. 101 за против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се. Приема се. 106 за, против, отхвърля се. 108 за, против, Електронна проверка на 108 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 17 за, 17 против. 107 за, против, въздържали се. Не е ясно да направим проверка. Моля, гласувайте по 107 край на гласуването. Приема се 22 за, 12 против, 109 за, против, въздържали се, приема се, 110 за, против, въздържали се, приема се, 114 за, против, приема се, 111 за, против, въздържали се, приема се, 112 за, против, въздържали се, приема се. Приема се 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 1 за, против, въздържали се, приема се. Сега второ е, компромисно, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, кой е за, кой е против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за, 18 против. 128. 128, кой е за, кой е против. Има се 129 за, против. Държали се, отхвърля се. 133, кой е за? Нека да го проверим. 133-то. Край на гласуването. Приема се. 131 отпада. 132 е допълнение. Кой е за? Против? Приема се. 130 също е добавено. 135 сега за, против, Въздържали се, приема се. 134 за, против. Приема се. 136. Пада. Компромисно Три. Трето изменение за, против. Приема се. И така, отиваме до 142 изменение за против, въздържали се, приема се 141 за против, въздържали се, Приема се 143 добавено за, против, въздържали се. Приема се трето устно за, против, въздържали се. Приема се четвърто компромисно за, против. Приема се. И така отиваме до 100 и 50-то. Приема се. Не е ясно. Да проверим електронно четвърто устно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 154 за против. Отхвърля се. 155 за против. Приема се. 153 отпада. 156 отпада. 158 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 157 Добавка ли е това? Кой е за, против? Приема се. Устно изменение пето. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 17 за, 17 против. 5 компромис. За против. Приема се стигаме до шеста. Шесто устно, моля гласувайте. Права на пътниците. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. Съжалявам, господин докладчик. Шесто, шести компромис за против. Приема се. И така, преминаваме към седми компромис. За против въздържали се приема се. 179-то. Кой е за? Кой е против? 179-то. Отхвърля се. Седмо изменение за против Приема се. 182. За. Против. Приема се. 181 отпадат. 183, 184 са идентични. За. Против. И двете се приемат. 187 и 186 и 185 отпадат. 188 от докладчика за против въздържали се, приема се. Осмо устно изменение за против приема се. 189 оттеглено. 8 компромис за против приема се. девето. компромисно за против въздържали се. Приема се. 197 and 198. No, we just did 9. Yeah, we went from 8 to 9. Yeah. 198 сега. 197-198 за, против. Въздържали се, приема се. 200 за, против. Въздържали се, приема се. Устно 9 за. Ам... Дайте да видим електронно. Поредно спорно под заглавие. Устойчиво потребление. Прекратете гласуването. 16 за 19 против. Съжалявам, не му се отвори парашута и на това изменение. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. 202 като допълнение към компромисно десето. За. Против. Отхвърля се. 208 оттеглено. Значи нататък към... Как беше? 209 следва. За. За, моля. 209. Против. Трябва да проверим. 209 моля, по електронен път. Да, още един глас имаме. Отхвърля се. 211 Рашфор за. Против. Приема се. 210 пада, следователно 212 против. Не е ясно. Изобщо не ми е ясно. 212-то, започнете гласуването. The vote's closed. And that's rejected by 17 votes in favor. Отхвърли се 17 срещу 18. Николцина доста бавничко реагират на електронното гласуване. 213. Започнете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. Преамбюла 23-то. За, против, приема се. 25-то. За, против, приема се. 26-то, 24-то пада. 27-то. За, против, приема се. 28-то. За, против, приема се. 29-то като допълнение. За, против, въздържали се, приема се. 300 допълнение за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 38 попада в обхвата на 31, но втората част от 38 трябва да гласуваме за, против, приема се. 32 за, против, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. 37 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. Компромис на 12 за, против, приема се. 48 за, против, отхвърля се. 51 самостоятелно. Приема се. 49-то хоризонтално изменение малко пристойно звучи. А, да. Е, значи, госпожа Петикайна и хоризонтално изменение. Моля да гласувате за. Против. Хоризонтално се прие. От което следва, че 50-то автоматично и по същия хоризонтален начин се приема. 13-то компромисно за. Първа част, извинявайте. 13 първа част за против. Приема се втора част от 13 за против. Също се приема. И отиваме, значи, на 14-то компромисно. За. Против. Приема се. Компромисно 15-то за. Против. Приема се. Компромисно 16 за против. Също се прие. 68 за против. Приема се. 69 и 71 за против. Приема се. 70-то пада при това положение, 17-то компромисно за, против, приема се. 18 за, против, приема се. 78 транспортна комисия като допълнение за, против, приема се. 84 от същата за, против, приема се. 19 компромисно за, против, приема се. 79 за, против, 79 да проверим. Започнете гласуването 79. Прекратете гласуването. Приема се 20 на 14. 80 от докладчика за. Против. Трябва да проверим за всеки случай. 80-то започнете. Прекратете. Приема се 21 за, 13 против. Сега основанията за, против. Приема се. Това беше първо изменение. Второ, като допълнение към същото, за, про, е, да видим. Второ. Второ, Джан Пьеро Роди. Отхвърля се. Трето за. Против. Не е ясно. А? Значи трето. За. Против. Приема се. Четвърто за. Против. Приема се. Пето за. А, пето се оттегля, извинете. Шесто се оттегля. Седмо за. Започнете ви електронно по седмо. Прекратете, отхвърля се. Един глас. Осмо, девето и десето от транспортната блок. Възразявате ли? 8, 9, 10. А? Не, добре, добре. Добре, седмо за. Против. Извинявайте. Осмо. Осмо за. Против. Приема се. Девето за. Против. Приема се. Десето за. Против. Също се приема. Единайсто за. Против. Приема се. Дванайсто за против, приема се. 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, за 15 15 моля, за. Е електронно. Госпожа Рапти, е вносител, започнете гласуването. Прекратете го. Приема се. 20 на 16. 16 се оттегля, 17 за. Против. Приема се. 18 за. Против. Приема се. 22 за. Против. Приема се. 19 пада. 20 за. Против. Мисля, че се отхвърли, но да проверим. 20, моля. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 36 общо гласуват, но се отхвърля. 17 на 19 отхвърлено. 21. Започнете гласуването по 21, моля. Прекратете. Също се отхвърля с два гласа разлика. И сега текстът в цялост. Започнете гласуването. Е, прекрасно. Приехме го. Госпожа Рамон, Поздравления! И така минаваме сега на моя собствен доклад. Становище от Транспортната комисия. И имаме доста амблок гласувания тук. Ами доста промени има, които ще променят регламента в директива. И, и така от 16 до 100 за, за тази промяна. Против очевидно се приема, съжалявам. Господин председател, ако ми позволите, само искам да посоча, че последиците по глас, от гласуването по това да се превърне регламента в директива а, са много големи и няма да има отрицателно влияние върху единния пазар, ако помогнем да се преодолеят някои страхове. И така, 39-то на господин Ван де Камп за, против, приема се. Имаме друг амблок вод за премахване на мотоциклетите от приложното поле на директивата. И така, гласуваме анблок. за премахване на мотоциклетите от приложното поле на директивата. 42, 43, 44, 47, 48, 50, 56 и 57. Ясно ли е вече на всички? Госпожа Вестал, знам, че е против. Мога да кажа на групата на социалистите и демократите че госпожа Вестфал е против, защото тя ми го каза вчера. Приключваме с гласуването. Приема се. И имаме само две, два гласа въздържали се. И така 58 отпада. Имаме друго амблок гласуване сега. Сериозни промени са това. А, за изменение 3, 4, 5, 6 и 7 а, по отношение промяната в определението на автомобили с историческо значение. Отново електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте за автомобилите с историческо значение. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 8. За. Против. Приема се очевидно. 51 пада. 52 на госпожа Вестфал. За. Против. Отхвърля се. 54 е оттеглено. Компромисно изменение 1 за против приема се. Компромис 5 за против също се приема. А, сега сме на 61. За, против, отхвърля се. 62 за. Против. Приема се. След това 63-то. Това е устно изменение. А мисля, че е на господин Мандес. Устно. И така, за, против, приема се. И така, приемаме 63-то с устното изменение. Извинете, сбърках, това е на госпожа Вестфал, поправя се председателя. Сега, 64-то. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 2. За против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. Изменение 10 за, против, приема се. 65 опада. Изменение 11 за, против, приема се. 70 за, против, приема се. 73-то на господин Мандърс. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, приема се. Така, минаваме на 85-то на господин Вим, Вим Ван Декамп. За, против, приема се. 13-то. Тук е една техническа адаптация. Значи направо минаваме на 14-то за, против, приема се. Трябва ли да гласуваме по 13-то, пита председателя? В момента му се отговаря далеч от микрофон. А, да, всъщност трябва да гласуваме 13-то е, за, против, приема се. 98 за, против, приема се. Може ли следващото да е амблок? по мое предложение, защото става въпрос за технически подобрения. Да, добре, благодаря. Анекс 2. От 15 до 109. За, против, приема се. Всички тези се приемат. Сега 18 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 21 за, против, приема се. Изменение 22, то пада. 23 за. Против, приема се. 24 за. Против, приема се. 25 за, против, приема се. 26 е оттеглено. 27 за. Против, приема се. 28 е оттеглено. Изменение първо за, против, приема се. 29-то е оттеглено. 30 пада, защото мисля, че а, 10 се приема. Изменение 2. За, против, приема се. 31 пада, 35 за, против, също се приема. И сега окончателно гласуване. Приканвам ви да го подкрепите. Гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Приема се 28 за, 7 против. А не успях да убеда господин Мандърс да ме подкрепи, но се надявам, че всичко ще е наред. Благодаря ви. Така. Сега сега сме по а, директивата за медиация в застрахователното дело. Има едно-две места, където има някои неверни а, неща в самия списък за гласуване. И така, Започваме с изменение 37. За. Против. Приема се. Изменение 38. Господин Шмидт току-що го а, оттегли. Днес сутринта разбрахме. 39-то на господин Карас. За. Про... За. Мисля, че ще трябва електронно да проверим. 39-то на господин Карас. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Четвър... 40-то, извинете, на господин Кара. За, против, приема се. Компромисно А. За, против, приема се. Сега сме на извинение 43 за. 43 за. Против. Не, не, не можах да видя ръцете, които се вдигат. Така че моля електронно. 43-то. Прекратете гласуването. Приема се 18 на 14. 44-то за, против, отхвърля се. 45-то за, против, приема се. 46 Компромисно изменение Б. За. Против. Приема се. А сега шесто на докладчика за, против, приема се. Нека да проверим електронно. Изменение 6, предложено от докладчика. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Благодаря за това, че поискахте да се провери електронно. А сега 48 на Шмидт и Кацимаркакис. 46. Извинете, 48 поправя си председателя. Прекратете гласуването. Приема се. 49. За. 49 за. Трябва да го проверим. Мисля, че електронно е по-добре. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. Компромисно изменение С. И така, компромисно изменение С. Добре, тогава ще ще работим по седмо или? Пита председателя. Така, сега сме на изменение 51. 51. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 на докладчик. Моля, гласувайте. Изменение 8. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17 на 17, а всъщност двама не са гласували. Така, сега изменение 52 за, против, приема се. 53 за, против, приема се. 54 за, против, приема се. Компромисно изменение Д за, Против. Приема се. Така, 56-то за. Ще трябва електронно да гласуваме. 56-то. Прекратете електронното гласуване. Приема се. 57. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. О, не, извинете, приема се с един глас, поправя се председателя. 59. Ноле Шмидт. За. Против. Очевидно се приема. Е, добре, нека да проверим. 59. Тъй като става въпрос за заличаване, трябва да се провери. Може да има сериозни последици. Да, прекратете електронното гласуване, приема се. Значи заличаването се приема, което означава, че всичко останало отпада. Член четвърти. И за това сега трябва да минем към изменение 62. So we're now on to Amendment 62. 62. За. Против. Приема се. 64. За. Против. Приема се. 65. За. Против. Приема се. 66. За. Против. Приема се. 67. За. Против. Приема се. 11. Изменение 11. За. 11. За. Против. Отхвърля се. 68 изменение за, против, приема се. 69 и 70 за, против, приема се. 71 и 72 за, против, приема се. 73 и 74 за, против, приема се. 75, 76 и 77 за, против, приемат се и трите. Изменение 12 пада 13-то на докладчика за. Трябва да проверим електронно. Изменение 13 на докладчика. Прекратете електронното гласуване. Приема се с един глас. И така сега стигаме до компромисно изменение И. което е амблок с устно изменение. И така, компромисно изменение и... Да, да, извинявайте. За. Компромисно изменение и. За, против, очевидно се приема. 81, 2 и 3 за против приема се очевидно. Изменение 14 пада. Е, компромис F за против приема се. 85 и 6 и 7. Амблок. Можем ли заедно да гласуваме по всичките за заличаване до 99-то? Добре. Амблок за. Против. Добре, значи се приемат тези заличавания. И така. Това е всичко по алинея 13. Сега компромисно изменение G. За, против, приема се. 15-то изменение на докладчика за, против, приема се. 106-то на господин Шмидт. Моля, гласувайте по 106-то изменение на Оле Шмидт. Прекратете гласуването. Приема се с 2 гласа. 19 на 17. Компромисно изменение ХАШ. За. Против. Приема се. 108 на господин Шмидт. За. Против. Отхвърля се. 109 и 110 за. Против. Приема се. Компромисно изменение ай. За. Тези, които са за това компромисно изменение. След като ЕНП е предложило това компромисно изменение, но нека електронно да проверим. Компромисно изменение I или I с точка. Моля, прекратете гласуването. Приема се. 114 изменение, 115 и 116 за. Ще трябва да проверим отново електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17 на докладчика пада. Значи сега сме на 117 и 118. Тези, които са за. Може ли да видя дали НП все пак гласува изобщо? Ага, добре. За, против? Очевидно се приема. 119 за. Против приема се. 18 пада, сега изменение 19 на докладчика за. Ще трябва пак електронно да се гласува. 19 на докладчика. Приема се с а, 19 на 16. 120 изменение. 121 и 122 заедно ги гласуваме. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 123 и 124. Мисля, че електронно ще трябва да гласуваме 123 и 124. Ако може да го правим по-бързо, ще помага. Това се отхвърля. 20-то, извинете, изменение на докладчика за. Против. А, много е близък резултата. 20-то изменение на докладчика. Моля, гласувайте електронно. Изменение 20. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 19 за, 16 против. Така. 125, 126, 127 за, против. Мисля, че това е при... се приема, да. 128 пада, 129 пада, 130 на господин Шмидт за, против, приема се. Компромисно изменение К. За, против, приема се. Изменение 133. За, против, приема се. Изменение 22. А, то е съвместимо с 133. За, Значи 22 на докладчика. За. Против. Приема се. 134. На господин Карас. За. Моля гласувайте електронно. 134. Два гласа повече за тези, които го подкрепят. 135 за, против, приема се очевидно. 136 за, против, приема се. 23-то на докладчика за, против, приема се. Компромисно изменение L за, против, приема се. Така минаваме на компромисно изменение М за, против, приема се. 142 и 143 за, Нека да гласуваме електронно 142 и 143. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17 на 17. И така, 144. За. Ще трябва електронно да проверим 144 изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 145. За, против. Отхвърля се. 146, 147, 148. За, против. Приема се. Компромисно изменение Н. За, против. Приема се. Изменение 24. За, против. Също се приема. Компромисно изменение О. За, против, приема се. И сега преминаваме 100, към 154 за. 154 за, против, приема се. 155 за. 155 не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 155 е отхвърлено с един глас. 156 за, против, приема се. 157 за. Нека отново електронно да гласуваме, моля. И така. Прекратете гласуването, приема се. А, извинете, поправя се председателя, а, отхвърля се. 19 са против, 16 са, прия, а, са за. А, изменение П компромисно за, против, приема се. 25-то на докладчика за, против, приема се. 160-то пада. Изменение 26 на докладчика. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. И така. 160 отпада, 26 на докладчика. А, извинете, поправя се председателя, 162 изменение. Тези, които са за, против, очевидно се приема. 163 за, против, Отхвърля се 164 за, против. Отхвърля се 165 и 166 за, против. Очевидно се приема. 167. Тези, които са за. Не, ще трябва да проверим електронно. Мисля, че се отхвърля, но искам да съм сигурен. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега сме на 168. За, против, приема се. 169 пада, сега 170 за, против, приема се. А не. Да гласуваме електронно. Отхвърля се. 171. Моля, гласувайте. Приема се. 172. За, против, приема се. 27 отпада. 173, 74, 75 за. Мисля, че ще трябва електронно да проверим тези заличавания. 173, 174, 175. прекратете гласуването. Отхвърля се. Може ли другите блок? 176 за против. Приема се. 177 за против. 177. 177. Нека гласуваме по 177 изменение. Отхвърля се 177, очевидно. 178. Моля, гласувайте. Може би същия резултат ще бъде, ама човек никога не знае. Добре, отхвърля се. 179-то. Моля, гласувайте. Е, искам да проверя дали някой не си е променил мнението все пак междувременно. 179. то Отхвърля се. 180. Моля, гласувайте. 180. Прекратете. Същото. Можехме да ги направим анблок. 181. 181. Моля, гласувайте. Някой може да си промени мнението, по което иде от всичките тези. Прекратете гласуването. Ето, това се приема с един глас. Ето, виждате ли колко правилно реших, че трябва електронно да се гласува. Добре, 182. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега, точките от преамбюла. 28 вече беше прието. Компромисно изменение Q. За, против, приема се. 300 на господин Карас. 300 изменение. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение едно на докладчика. Моля, гласувайте. Прекратете. Електронното гласуване приема се с един глас. 31 на господин Карас. Моля, гласувайте електронно по 31. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Второ, на докладчика. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте електронно прекратете, отхвърля се. Компромисно изменение R за против приема се. Може ли другите да ги направим блок? На следващите 3. 33, 34, 35, Моля, гласувайте електронно амблок. Прекратете. Отхвърлят се всичките. 17 за, 17 против. И така. Като цяло, окончателно гласуване по становището, Моля, гласувайте. А, един не е гласувал още? Да, добре. 34 за, едно, един глас против, никакви въздържали се. Браво! Искате ли да кажете още нещо? Uh, the final vote this morning then is и последно за тази сутрин, господин Панцери, становище главни информационни документи, съпътстващи инвестиционните продукти, докладчикът го няма, направо гласуваме първо за, против, приема се в 44-то. За, против, отхвърля се очевидно, второ, за, против, приема се. 3 за, против, отхвърля се. Четвърто за, против, отхвърля се. Пето за, против, отхвърля се. 45-то против, приема се. 46-то за, против, приема се. Шесто от докладчика за против. Отхвърля се. 47 за против. Отхвърля се. Шесто за против. Отхвърля се. Седмо за против. Приема се. 48 за против. Приема се. 8 за Против. Приема се. 49-то, което е съвместимо с 8 за а, наред изменение от зелените за против а, електронно ли? Добре. Да проверим. 49-то. Да побързат консерватори и реформисти, моля. Е, отхвърля се. Компромисно А. Против, приема се. the, the one where the oral amendment was rejected. Uh... Така, понеже изменението с допълнено устно изменение бе отхвърлено, пита се дали без него бихме го приели, така че гласувате за против. Отхвърля се и в, и в този случай. Компромисно А за против. въздържаме се, приема се. Компромисно Б за против. Приема се. С за против. Приема се. Десето от докладчика за против. Приема се. 61 пада. Д. Компромисно Д. Против. Приема се. 65 госпожа Руле. Против. Приема се. 12 докладчика за. Против. Отхвърля се. 66 господин Хендъл. За. Против. Отхвърля се. 67. За. Против. Отхвърля се. 13. За. Против. Приема се. 68. Съвместимо. За. Против. Приема се. 69. За. Против. Отхвърля се. Компромисно Е. За. Против. Приема се. Компромисно Ф. За против, приема се. Отиваме на 76-то от господин Репо, съвместимо 75-то за... Е, да проверим. 76-то, моля, започнете гласуване. Прекратете. Приема се 22 на 13. 77 за. За 77. Трябва да проверим. 77. Мисля, че се приема, но трябва да проверим за всеки случай. 21 за, 13 против, 78 за, против, приема се. Компромисно Г за, против, приема се. Компромисно Х за, против, приема се. Компромисно 84-то Хендъл. За. Против. Отхвърля се. 85-то Пиети Кайнен. За. Против. Приема се. 86-то Хендъл. За. Против. Отхвърля се. 87-то Шмидт. За. Против. Да проверим. 87. Започнете гласуването. Май се приема. Да, 19 на 14. 16. За. Против. Отхвърля се. 88. За. Против. Отхвърля се. Компромисно и. За. Против. Приема се. 18 от докладчика за, против, приема се. 92 Шмидт. Започнете електронно. Приема се. Йот за, против, приема се. К за, против, приема се. Л за, против, Приема се. 102 амблок с П. Добре, гласуваме блок 3, 102, 3, 21, за против, приема се. 104. Господин Бусови. За. Против. Приема се. 22 докладчика. Против. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. 22 от докладчика. Прекратете гласуването. Приема се. 105 за, против, очевидно се приема. 106 много объркващо. Значи да гласуваме още изменение на Алде. За, против. Приема се. 107, 108 за, против. Приема се. 109 за, против. Приема се. Компромисно М за. Против. Приема се. 111 за. За. 111 против. Отхвърля се. Но май трябва да проверим. Не беше съвсем ясно. Така, прекратете гласуването. Приема се. 112. За, против. Приема се. 24-то докладчика. За. Трябва да проверим. 24-то проверка, мисля, че се прие. Прекратете 21 на 14. Приема се. 113-то Мандерс. За. Против. Отвърля се. Компромисно Н. за. Против. Приема се. Отиваме нататък на компромисно О. За. Против. Приема се очевидно. Сега 139-то. Шмидт. За. За 139-то. Против. Приема се. 140 за. Против. Отхвърля се. 141 за. Против. Отхвърля се 142 за. Против. Отхвърля се 25 за. Против. Приема се. 143 за. Против.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 Тук е, конфигурацията е по-различна, но против? Ясно, приема се. 149 за. Против. Приема се. 150 за. Против. Приема се. 151 за. Против. Отхвърля се. Така, господин Шмидт е постигнал класически компромис по измененията си. Сега да видим преамбюла. 26-то Пятикайнен за, Против. Приема се. 27. Хендел. За. Против. Отхвърля се. 28. От докладчика. За. Против. Отхвърля се. 29-то, господин Хендъл, за, против, отхвърля се. 30-то сусно от господин Хендъл, за, против, отхвърля се. 300 без устното изменение. Против. Отхвърля се. 31 за. Против. Приема се. 32 за. Против. Приема се. 33 като допълнение за. Против. Приема се. 34 то господин Бусой за. Против. Приема се. 35 за. Против. Отхвърля се. Компромисно П за, против, приема се 39-то за, против, приема се 40-то за, за, против, отхвърля се 41 то за, против, приема се 42 то за, против, отхвърля се и 43-то за, против, отхвърля се. Цялото проекто становище поставям на гласуване. Започнете електронното гласуване. and that's carried by 34 votes in favor and one against. 34 за, един против. Господин Панцери, поздравления. Благодаря ви сърдечно. Благодаря, госпожи и господа. Така приключваме гласуването за днес. Благодаря на всички, че запазиха концентрация и положиха много усилия. Само 5 минути изоставаме от предвидения график на работа. Следва доклада на госпожа Кораца Билт. Ще дадем минутка-две на тези, които искат да си тръгнат, да го направят. Хората се поизтощиха от гласуването. И след това ще дам думата на госпожа Кораца Билта.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 Готови сме да започнем дебат по следващата точка от дневния ред. Доклад по собствена инициатива на госпожа Кораца Билд. Проведохме изключително успешно изслушване съвсем наскоро. Доклада се нарича Вътрешния пазар за услуги, етап на развитие и последващи стъпки. Госпожа Кораца Билд вече е изготвила своя проекто доклад. Тя ще го представи съвсем скоро. Имаме докладчици в сянка от политическите групи. Господин Льоки горе тук, госпожа Раптия няма кой ще я замести, вероятно госпожа Гебхар. Вие ли замествате госпожа Рапти? Кима, госпожа Гебхарт. Госпожа Руле и аз също сме докладчици в сянка. Много се радвам, че тук е един стабилен екип от комисията. Клеер Бери, е ръководител на този екип. Ще й дам думата. Анна Мария Кораца Билд започва. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам една шведска група от Карос Куга, която е тук сред нас. Събрали сме се тук, защото това е дома на европейския народ. Добре дошли, казва госпожа Кораца Билт на шведски. Господин председател, в този доклад се говори за растеж и работни места в Европа. Според комисията 70% от БВП на ЕС и от заетостта идва от сектора на услугите. Сектора се разраства много бързо. 320 милиарда евро и 2,6% от БВП, а в някои страни даже 4% от БВП в рамките на 5 години, ако се оползотвори потенциала на сектора на услугите. Цифрите говорят сами за себе си. Ето защо искам да попитам, има ли представители на председателството на съвета или на някоя държава членка, защото безработицата в Европа е твърде голяма, публичният дълг е твърде голям, говорим за затягане на коланите и твърде малък растеж. Чудя се дали политиките на правителствата са достатъчно достатъчни за да създадат растеж в Европа или трябва да заложим на сектор, в който можем да създадем много работни места, без да инвестираме, а просто като премахнем бариерите. Този доклад е насочен към държавите членки. Имаме директива за услугите, прията през 2006 година и тук искам да благодаря на колегите Гепхард Ханзлик и на председателя както и на други колеги, за ролята. Благодаря ви и за ангажираността. Вие искате да накарате комисията да действа така, че да се е, приложи на практика това законодателство, защото то е в сила, но не се прилага. Обръщам се към правителствата. Как обяснявате на своите граждани, че ги лишавате от работни места, които не струват пари? за държавата. Моля ви да бъдете по-прозрачни, по-отчетни. Нека сега, конкретно, какво не се прилага? Ако си купувате една пакетна екскурзия от една държава членка, може да бъдете дискриминиран поради гражданството си. Искам да благодаря на нашите приятели от е, Европейския съвет на потребителите, които направиха отлично представяне на изслушването. Те ни казаха, че е имало един известен случай с австрийски потребители. Те са били дискриминирани и е трябвало да платят много по-висока цена от германците за, покуп... за покупката на една пакетна почивка. Така че се радвам, че комисията вече за започва процедури на нарушение в държавите членки, за да може потребителите в Европа да се ползват от всички услуги на вътрешния пазар, без да има дискриминация. Този доклад е насочен и към компаниите. Те не могат да се възползват пълно от а, пазар от 500 милиона души. Архитектите, например, те, ако искат да се установят в друга държава членка, трябва да демонстрират, че 51% от компанията им е собственост на е, физически лица или да променят е, правната форма на тази компания. Или пък потребителите, които искат да се застраховат е, или да се установят като самонети лица в друга държава, някой път те трябва да се презастраховат и то няколко пъти, за да се установят в тази друга държава. Така че искам да накарам комисията да действа. Какво да правим? Правилата съществуват. Идеята е да ги приложим на практика. Проблема, господин председател, се крие в онези части от директивата за услугите, където държавите членки имат пространство за маневриране. Твърде често се изтъква основанието за обществения интерес. Изтъква се от обществените органи и се създават пречки. Ето защо трябва да се направи оценка за пропорционалността на това основание. Ето защо аз искам от комисията да даде насоки на държавите членки за това как трябва да се приложи теста за пропорционалност. Държавите членки прилагат и тест на економическите нужди. Т.е. искат от чужди компании да доказват, че от тях има полза на местните пазари. Това върви против духа и буквата на директивата и лишава гражданите от работни места. Казваме, че не трябва да има двойни стандарти. Всички държави членки трябва да имат споделена отговорност за отварянето на пазарите. Имаме от 2006 година на сам ново положение. За да се даде тласък на вътрешния пазар на услугите, трябва да се отчете положителни ефекти за промишлеността. Съвременната економика работи по нов начин. Ние продаваме стоки и услуги заедно. Имаме мобилни услуги, имаме цифрови услуги, така че ние трябва да действаме амбициозно и да обърнем взор към бъдещето за да може гражданите да купуват стоки и услуги без проблем в трансграничен план. Сега конкретните предложения. Хармонизиран подход при изпълнението на директивата за услугите. Когато това е невъзможно, трябва да има кохерентен подход, като има координация и се опитваме да включим местните и регионалните органи. Трябва да гарантираме взаимното признаване, трябва да използваме инструментариума на единния вътрешен пазар. Трябва да използваме по-добре соловит, отличен инструмент за решаване на спорове. Трябва да развием единните точки за контакт. И те трябва да са от второ поколение. Трябва да има един портал на принципа на едното гише, който да е лесен за използване, разбираем. От него трябва да се ползват потребителите. Искаме от комисията да оценява напредъка възоснова на конкретни стандарти и да прави доклади. Между другото, искам да благодаря на представителите на Швеция на нашето изслушване, които говориха за точката за контакт. Те ни казаха как може да се подобри действието на, на този инструмент. Господин председател, подкрепям подхода на комисията. Комисията е против военните стандарти и нарушаването на правилата. Мисля, че следва да използваме и диалога, обмена на най-добри практики между местните и регионалните власти, и парламента и държавите членки. Ето защо в доклада аз прикамвам държавите членки да включат а, този елемент като приоритет. Аз разговарях с ирландското председателство. Надявам се, че председателя на Европейския съвет Ван Ромпой ще се съгласи да включи този въпрос в дневния ред на Европейския съвет. Ако трябва да направя един известен цитат, сектора на услугите трябва да бъде основен приоритет за държавите членки. Европейската централна банка направи този цитат. Има искане за насъчаване на работни места и растеж в Европа. Всеки говори за това. Имаме на разположение партньорските проверки, имаме прегледа на европейския семестър. Искаме от комисията също да прави периодично оценяване. Приключвам, господин председател, тъй като времето ми изтича. Хората на Европа трябва да знаят кои са държавите членки и какви точно пречки се създават от конкретните държави членки. Благодаря много за сътрудничеството и сега очаквам с нетърпение да чуя какво ще ми кажат докладчиците в сянка. Благодаря още веднъж. Благодаря за този толкова ясен доклад, госпожо Корац Бил. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Както винаги става с докладите по собствена инициатива, пространството е ограничено но колегите са положили усилия. Сега Евелин Гепхард ще е първа. Тя замества докладчика в сянка тук, но е докладчик по водещата директива, така че много добре знае за какво става въпрос. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня от името на колегата Рапти. За съжаление, тя трябваше да отиде в Лисабон, има неотложни ангажименти и за съжаление няма как да присъства тук. Аз се съгласих да я заместя, тъй като доклада е изключително важен. Госпожа Рапти иска да благодари на госпожа Кораца Бил за положените усилия. Тя също приема тезата, че директивата за услугите е изключително важен инструмент за единния пазар – Колегата би искала да напомни, че директивата обаче не може да е цел сама по себе си. И ако трябва да се върна към казаното от госпожа Кораца Билд, вие ни дадохте много цифри и данни. Кажете какви са вашите източници. Когато работехме по директивата за услугите, имахме цял набор от а, информация, данни и много трудно беше да се установи кои данни бяха верни и кои погрешни. Така че трябва да се внимава. Дайте ни, моля, вашите източници. Госпожа Рапти е съгласна, че трябва директивата да се прилага по-добре. Четири години след приключването на предварително определения период за изпълнение, знаем, че предстои още много работа. Госпожа Рапти не приема толерантността, т.е. тя подкрепя комисията в нейния подход на нулева толерантност. Директивата трябва да се прилага и тъй като това не е станало в определените срокове, трябва да има корекции, крути мерки. Най-важното обаче, според госпожа Рапти, е да се говори за правилното изпълнение на разправите на директивата. Тук не става въпрос само за наказване на държавите членки или за постоянно изтъкване на това, че се избягва изпълнението на директивата. Просто трябва да се помогне на държавите членки да приложат директивата, за да постигнем целите, които искаме. Санкциите с последващ характер не са особено благоприятни. Госпожа Рапти е съгласна, че трябва да се доразвие вътрешния пазар за услугите. Много може да се говори относно прозрачността и отчетността напълно подкрепя виждането на докладчика, че Европейския парламент има ключова роля в процеса. Иска да засили ролята на защитата на потребителите. Не можем да имаме дискриминиране на потребителите възоснова на гражданство и възоснова на други признаци. Ето този аспект би трябвало да се включи изрично в текста. Комисията трябва да помогне на държавите членки и на компаниите да приложат директивата както трябва. Има и един аспект, по който не съм съгласна с вас. А именно загатването, че всички национални разпоредби представляват бариера пред изпълнението на директивата за услугите. Европейския съд на няколко пъти е подчертавал, че националното законодателство трябва да се разглежда в контекста на единия пазар в неговата цялост. Ето защо следва да се гарантира, че правилата се прилагат както трябва. В никакъв случай не искам да се казва, че всички национални правила и разпоредби трябва да бъдат премахнати. Обърнете внимание, госпожо Кораца Билт, на член 20. Той не може да се разглежда отделно. Трябва да се чете във връзка с член 1. Говори за текста, където се определят националните правомощия. Двата члена са в Взаимна връзка. Госпожа Рапти ще внесе редица изменения във връзка с това, което току-що подчертах и е готова да приеме текста само ако бъдат прияти нейните изменения. Има някои части от текста, които би трябвало да бъдат малко по-уравновесени в своя тон и по своя характер. Така или иначе, социалните права на хората, защита на потребителите трябва да бъдат подсилени. Говорите за единните точки за контакт. Ще внесем изменения и в тази връзка. За нас това е един от най-важните аспекти и трябва да призовем за подобрение на положението в повечето държави членки. Това е всъщност най-голямата полза за малките и средните предприятия. Благодаря. Благодаря. Виждате как даваме полза, тъй като всеки от нас има натрупан опит. Така се прави по повечето доклади. Господин Льокегор. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Кораца Билт за доклада. За мен е много лесно да съм докладчик е, в сянка, тъй като много трудно мога да отхвърля основните елементи във вашия доклад. Като цяло смятаме, че доклад да е много добър по своя характер. Подкрепяме напълно основните му тези. Три неща от мен. На първо място, както почерта госпожа Билд, трябва да продължим да оказваме натиск върху държавите членки, за да положите повече усилия по изпълнението на директивата. Ние също подкрепяме политиката на нулева толерантност. На второ място и аз съм напълно съгласен с идеята, че аргумента основания, свързани с обществения интерес, се използва твърде често. Така че ние трябва по някакъв начин да, да решим проблема. И на трето място, по отношение на член 22 и забраната за дискриминация. Принципно приемам тезата, че не трябва да има дискриминиране по признак гражданство или страна на пребиваване. Но на практика нещата са малко по-сложни. Например, компаниите трябва да могат да продават в Дания и Швеция, ако желаят, и в същото време да решат да не продават във Франция или в Германия. Потребителите са важни за компаниите и компаниите трябва да се установяват там, където има потребители за тях. Нещата са сложни, тъй като тук се намесват потребителските закони във всички държави членки. Това са моите кратки бележки. Както вече подчертах, ние сме напълно съгласни с основните тези във вашия доклад и очакваме с нетърпение бъдещето ползотворно сътрудничество. Благодаря, Хайди. Ще бъда много кратка. Ние в момента нямаме нищо в писмена форма, но искам да помоля госпожа Кораца Билт а, да уточни съвсем а, нещата и ние, разбира се, ще продължим да се радваме на доброто си сътрудничество. Но, за съжаление, нямахме достатъчно време, тъй като сме малка партия и нямахме капацитета да разгледаме абсолютно всички аспекти. Съжалявам, просто нямаше как да стане. Мисля, че вече беше преведен на различните езици, казва председателя. Да, така е, потвърдиха ми тази информация. Добре, тогава аз да направя няколко коментара. Съгласен съм с всички колеги, които казаха, че това е много детайлен, много задълбочен а, доклад. Госпожа Кораца Билт наистина си е свършила чудесно работата и това ще е прекрасна основа за бъдещата работа. Но ние искаме колкото можем по-детайлен и задълбочен да направим този материал, разбира се, опитвайки се да добавим свои елементи. Но сравни, е, така, сравнително липсващата прозрачност или видимост по-скоро а, за възможностите в някои държави членки а, е, пред евентуални потенциални инвеститори, малки и средни предприятия, физически лица е един от проблемите и мисля си, че можем да поискаме от комисията по-отблизо да наблюдава и контролира това. Защото липсата на а, популяризиране на такава възможност, то тогава а, нищо не може да се направи, не може да се подобри конкуренцията, а не могат да бъдат насърчени а, инвестиции не виждам как може държавите членки да си мислят, че ще натрупат капитал, т.е. ще спечелят нещо от това да не популяризират възможностите за инвестиции в самите себе си. Просто като катализатор действат на и а, нещата, които се транспонират и участниците от други места на техния пазар. Това е катализатор за подобряване. Например, както каза госпожа Кораца Билт, е, разрешения, лицензии, двойни тройни а разходи за застраховане и за много други неща. Това би трябвало да бъде история, да не е настояще. Но доста да, компании, които се опитваха да идат да предоставят услугите, които предлагат в собствената си страна и в други държави членки, но се отказаха. Върнаха се обратно. Но си мисля, че нещата се променят. Това ще е истинския катализатор, ако се променят наистина нещата, както каза и госпожа Кораца Билт, да, да, да се развие а, сферата на услугите. Защото колкото повече опити има един доставчик на услуги а, в различни условия от тези, на които е свикнал, толкова повече се усъвършенства. Има доста бизнеси, които не преценяват, примерно, че в собствената им държава на установяване а, а, климата, а, бизнес климата не е достатъчно добър и може да прецени, че да кажем в Польша или някъде другаде в а, източните държави членки, а, да е по-добър. А в а, Полша, например, а, трансформациите са много сериозни в а, бизнеса. Например, разработването на нови системи, IT системи промотиране, т.е. на различни продукти на пазара. Това също е една нова услуга, която се развива. И цялата тази сфера на услугите се променя, а тя става по-динамична и по този начин двойна полза може да се извлече от държавите членки, ако инвестират в окоръжаване на повече лица да се възползват от възможностите на пазара на услуги в собствената им държава. Всичко това може да бъде разгледано като един законодателен проект, който ще изисква години от работа, обаче и ще доведе до много положителни неща. Е, верно е, че това може да продължи да ангажира вниманието ни още дълго, но колкото по-скоро се вземат решения на ниво министър-председател и нататък, и по-нагоре имам предвид, а толкова по-добре ще бъде. Следващата седмица Ирландското председателство ме покани да участвам в а, такава среща на високо равнище – и аз ще се възползвам от всичко казано от госпожа Кораца Билд с някои добавки, а да подчертая значимостта на това, което ние искаме, именно първо, пълното транспониране. И може би ще трябва една нова глава да добавим за промотирането а, на а, импулса на смелостта на някои компании, които искат да влязат а, в а, други страни и да предлагат своите услуги. По този начин стават по-добри услугите. Също така искаме да привлечем потребители към услугата. И това е един репер наистина, който може да се използва а, по отношение на начините, по които отлично някои държави членки използват идеята за а, а, едно а, място за контакт, един офис за осъществяване на контакт. Това е което аз искам да добавя. И съм сигурен, че заедно ще направим от този доклад прекрасен документ. Има ли някой друг, който иска да се изкаже, колеги? Господин Шваб, заповядайте. Господин Лекегард, може би пак иска да се изкаже? Добре. Господин Шваб, господин Лекегард. Искам да ви поканя да дадете и вашата перспектива, казва господин председателя. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Кораца Билт за въвеждането ни в а, същността на тази тема. Наистина е много важно приоритетите точно да бъдат определени. Верно е, че има общи а, моменти, но има и доста колеги, които показаха, че има и различия. От гледна точка на ЕНП, ние в сферата на услугите виждаме а, в момента колко огромен е потенциала на сферата на услугите за създаване на нови работни места. Испански инженери, архитекти, а, които в момента са безработни, а в момента а, вече са в Америка и дават страхотен импулс на а, тяхната економика, на приемащата ги страна. А ние трябва да го използваме това. Това наистина може да бъде много мощен лост за задвижване, за развитие на услугите. няма проблеми, разбира се, в някои трансгранични а, ситуации, но в други се създават пречки, бариери, като тестовете за економическа необходимост, териториални ограничения и така нататък. Например, когато а, дадена фирма е установена в една държава членка а, желая да отвори филиал, примерно в друга, изведнъж се оказват а, доста а, скрити, но доста непреодолими бариерите, а, почти дискриминационни. А, но когато, например, а, някои а, търговци а, на дребно желаят да отворят магазин в центъра на града на, а, на голям или малък град в друга държава членка, им се казва, че трябва да отворят а, такъв а, щат, магазин а, на няколко километра извън центъра, там където са концентрирани а, такива магазини. Това не е дискриминация, това е просто принцип на а, градоустройството за дадения град. Така че има специфики. Благодаря ви, господин Лекагар. Искахте нещо да кажете? Да, съвсем накратко, господин председател. А искам да ви подкрепя, господин председател, по последното, което казахте, защото си мисля, че това, от което имаме нужда в тази дискусия, са едни актуализирани данни, някои нови цифри, за да знаем точно какво е постигнато и какво все още има място да бъде подобрено. Защото в моята собствена страна доста често е, излиза е, така опит или по-скоро практика, че е, има нулеви възможности за някои неща и много големи възможности за други. Бих искал всичко да се уеднакви. Благодаря ви. Някой друг? Клеабери, искам да помоля да каже няколко думи. Да, благодаря, Малкам. Искам да благодаря на парламента за подкрепата на съобщението на комисията и слушах с интерес дебата и искам на Анна Мария да благодаря специално за прекрасния доклад всичките причини, които изброих, изброиха членовете на Европейския парламент и а, които всички ние сме съгласни, са много важни, както за бизнеса, така и за сектора на услугите, но и за мобилността на физическите лица в тези времена на затруднения, економически и финансови, това е много важно. Мисля, че трябва чрез диалога, който имахме с държавите членки, а, да а, продължим конструктивно, за да имаме информация за а, това докъде е приложено като законодателство и какво още можем да подкрепим, за да се продължи в тази посока. Както и ти, Малкам, каза, само няколко неща ще спомена от това, което вие казахте. За данните. Цифрите, които са включени в доклада на Анна Мари, се базират на, на изследване, което проведохме ние в Генерална дирекция вътрешна вътрешен пазар и беше създадена една матрица, за която да ни помага като инструмент за а, това какво е влиянието на досегашното ниво на а, транспониране и а, практическо прилагане и какво би било влиянието, ако напълно или в по-голяма степен бъде извършено това транспониране. Комисията е готова да ви помогне в тази насока. Три от нещата още искам да спомена – за потребителите. Много е важно за да могат потребителите да повярват, че в, единия пазар работи за тях. Защото много често те, смятайки, че имат право да а, търгуват онлайн и а, да си купуват а, или продават, изведнъж се оказва, че нямат такова право. От, отнето им е това право. А, комисията се бори а, срещу това, но и Европейския парламент е добре да подкрепи, както вече го и направи. Е, разбира се, ние се обръщаме към а, фирмите да следват най-добрите бизнес модели, но това зависи само от тях. Те могат да си решат. Потребителите са тези, ко с които трябва да продължим да работим. След това пропорционалността. Няколко пъти възникна този въпрос. Госпожа Гебхарт каза – а, че регулирането не винаги е лошо нещо. Регламента си върши работата, аз съм съгласна, но искаме да, разбе, да се задълбочим повече, да видим дали регламента е пропорционално защитаващ интересите на потребителите. Регулаторните модели трябва да продължат да бъдат разработвани, за да сме сигурни, че имаме а, достатъчно добър поглед върху големите разлики, които ги има и смятам, че заедно ние можем да постигнем още по-голям напредък. И последното, което искам да кажа, прогреса или напредъка, промотирането на възможностите за инвестиции пред, биз... през... пред различните бизнес а, формирования както е, е важно е, за фирмите, така е важно и за потребителите. Да се промотират възможностите и този месец на единния пазар, който ще е, реализираме през СНТ, есента, смятам, че много ще помогне. Защото онлайн и офлайн търговията е много важна за, както за бизнеса, така и за потребителите. И а дребния бизнес, дребните предприятия са тези, които могат наистина да а, спечелят много от това. Затова искам отново да благодаря на парламента за подкрепата. Ние подкрепяме също този прекрасен доклад и се надявам да продължим напред. Благодаря и благодаря ви за неотклонната подкрепа за нашите усилия, което превръща начинанието ни по тази директива в общо споделено начинание. И разбира се, трябва да видим как бихме поразширили нещата. И не говорихме за е, месеца на единия пазар, е, през който наистина директивата за услугите следва да получи главното внимание. Докладчицата Кораца Билт. Нека започна от тук, що казаното от вас, господин председател. Вие наистина красноречиво формулирахте основното послание на моя доклад, а именно всички тези усилия <clears throat> да надхвърлят рамките на обичайния законодателен процес и да се превърнат в част от политическото пространство. И аз съм сигурна, че вие ще бъдете наш верен посланник в Ирландия на, на съвета, на който сте поканен. Сега по изказваните на колегите, благодаря ви госпожа Гепард, аз съм много удовлетворена от сериозното сближаване на възгледите ни по основните въпроси е, на доклада, най-вече по това, че дискриминацията срещу потребителите е, е недопустима. По-нататък, в 22 член аз е, не възнамерявам, няма никакво намерение да, да твърдя явно или не, че търговецът следва да бъде задължен да продава. Е, в изложението на мотивите вероятно ще трябва да се спра по-внимателно на този въпрос. Знаете, обемът е ограничен обаче. Е, броим знаци буквално. Така че ви моля да бъдете максимално насочени към основната тема на, на доклада. Е, връзката по-нататък е, между 20 и първи член за това, че е, трудовоправните въпроси са национална прерогатива и не попадат в обхвата на доклада, точно така. Е, показаното от колегата от Алде, е, вие също сговорихте за, за 20 тия член, така че това, това го каза. Госпожа Капедиор, казаното от вас за националното законодателство, позволете ми да поясня, аз не твърдя, че националната уредба не върши работа, че едва ли не би следвало да бъде премахната. Не. Аз казвам следното. Нека се опитаме да въведем в националното законодателство директивата за услугите по начин, който е непротиворечив, що се отнася до националното законодателство. И, и там където и когато е възможно, нека предпочетем взаимното признаване. Аз не, в никакъв случай не, нямам разногласия с вас по този въпрос. В отговор на госпожа Руле, време има достатъчно, не се притеснявайте. Крайният срок за изменение и допълнение е 7 май. Те, измененията и допълненията ще бъдат разгледани на 29-30 май. В комисия ще гласуваме през юли, в пленарната зала през септември. Що се нас е доказано от госпожа Гепър, че не би следвало по някакъв начин да санкционираме или посочваме с пръст държавите членки? Разбира се, че съм съгласна. Аз отправям покана за разговор. Нека да видим, да си подадем ръка чрез партньорски проверки, е, становищата на комисията, в съвета за конкурентоспособност и така нататък. Е, по всякакъв начин. Да, да водим диалог помежду си. Със съдействието на председателството, разбира се. Но няма, според мен, оправдание Каквото и да било. Билото от гледна точка на е, обществения интерес, билото от гледна точка на, на правно-техническите моменти, няма оправдание да не се възползваме от набраното ускорение. От 2006 година насам е, е, е, нещата са станали по- неотложни. Това е и, и разбира се, аз с интерес ще очаквам всички ваши бележки, изменения и допълнения. Ще работя заедно с вас. Благодаря на Тиери, на секретарята на докладчиците в сянка, на, на вас, господин председател, за оказваната подкрепа. Е, мисля, че можем да приключим този разговор с убедеността, че сме на една вълна, така да се каже. Да, трябва да осигурим напредъка на вашия доклад. Да, съществено значение е парламента да е изразил ясната си позиция преди насрочения за месец октомври съвет за растежа. Всъщност, крайният срок за изменение и допълнение не е кой знае колко дълъг, но така или иначе, доста вече сме работили. 7 май изменение и допълнение, 29-30 разискване по измененията, евентуално компромисни изменения до месец юли когато ще гласуваме в комисията тук и пленарна зала през септември. Ето това е графикът към настоящия момент. Той ще бъде съответно публикуван. Благодаря ви за проявената инициативност. Да минем сега на следващата и последна за тази сутрин тема. Становище на вниманието на Комисията за промишлеността относно и числителните услуги в облак. Нашата докладчица е възпрепятствана. Някои от докладчиците в Сянка са тук, всъщност двама. Господин Енстром обаче го няма. Е, да видим кой е тук от комисията, от Европейската комисия. Добре, ще ви, ще ви дам думата, разбира се, по-късно. Да видим сега господин Жовен като изпълняваш длъжността докладчик. Благодаря, господин председател. Госпожа Верен днес е възпрепятствана и ме помоли да ви предам своята позиция. Е, с благодарност на, на всички а, за 62-те изменения и допълнения. Много от тях са особено важни. Защита на данните, защита на потребителите в облака, е, договорните отношения. Е, по-голямата част от тези изменения се подкрепят от докладчицата. Миналата седмица в Страсбург докладчиците в Сянка заседаваха за първ път по 8 точки. Първо за високата пропускателна способност или високоскоростния интернет като задължителна предпоставка за разрастването на средата, така наречена облак. И тя е съгласна с докладчика в сянка от името на социалистите, че достъпа до интернет следва да бъде равен за всички граждани. На второ място за преносимостта на данните. А именно, доставчикът на облачната услуга би трябвало да осигурява възможност на потребителите да съхраняват да запазват контрола върху своите данни и разбира се да ги пренасят, което е от съществено значение за правото на избор на потребителя. На трето място юридическите положения. Докладчицата смята, че ясно трябва да се предвидят норми за прозрачност, за стабилност на договорните отношения, за предотвратяване на нелоялната конкуренция и нелоялната търговска практика. Съответно, правото за защита на потребителите следва да се приложи към услугите в облак по един изчерпателен и еднообразен начин което разбира се е съществено за доверието на потребителите. Четвърта точка стандартните договорни клаузи между потребител и доставчик с оглед на сигурността. Приветства се направеното от комисията в това отношение за разпространение на типовите договори навсякъде в Европейския съюз, но тези договори не би трябвало пък да възпрепятстват по-нататъчното развитие на услугата. Пето с технически стандарти. Докладчицата подкрепя изменението на Малка Марбър, който призовава към технологично неутрален нормативен подход чрез отворени стандарти за оперативна съвместимост в интерес на конкуренцията и потребителския избор. На шесто място защита на личните данни при прехвърляне на данните към трета страна. Е, подкрепя се изменението, което аз имах е, честа да внеса 51-во именно. Е, възниква въпроса за приложимото право, за отговорността на всички страни, особено що се отнася до съхраняваните лични данни от предприятия със седалище в трета страна. Докладчикът смята, че държавите членки и комисията следва да проявят бдителност, защото всеки такъв случай да не противоречи на европейското законодателство за защита на личните данни. Съответно, е, доставчиците на услуги с седалище в Съюза следва е, да е, държат сметка за тези отношения. По-нататък на седмо място мисля за лицензиите. Е, в облака и е, за авторските права, насърчаване на, на творчеството и така нататък. Е, след това, във връзка с доклада на, на Викторино, трябва да се ам, спомене въпроса за неприкосновеността на копията или екземплярите с оглед отново защита на собствеността върху данните. Ето, това имах да кажа. Господин председател, докладчицата отправя своята благодарност към всички докладчици в Сянка. Ако ми дадете след малко възможност да изясня изменението, което аз съм внесъл. Ще ви бъда много благодарен, освен ако не ми дадете възможност веднага да го направя. Да, благодаря ви много, господин председател. Само за половин минута моето изменение. Аз просто цитирам 22 за преносимостта на данните. И когато потребителят реши да си смени доставчика, въпроса за стратегическото измерение на облака, в по-дългосрочен план като стимул за економическо развитие в Европа. И някъде десетина изменения съм внесъл, но бих искал тук да подчертая само е, категорично е, стратегическия характер на физическото местоположение, местонахождение на обработката на данните. Аз не бих искал, например, моите данни да се съхраняват е, в база данни, която физически се намира в Китай или в Южна Корея – е, сега не знам а, а, дали а, трябва да се позоваваме на, на съображение от рода на търговската е, тайна е, или, или военно-промишлените съображения. Мисля, че сте наясно да не говорим за, не дава Господ, едно физическо съхранение на наши данни в Северна, а не в Южна Корея. Благодаря, господин председател. Thank you very much. Uh, Mr. Благодаря, господин Вайденхолцер. Благодаря, господин председател. Аз разбира се, дължа благодарност на докладчицата. Тя, е, тя определено е положила всички усилия да поеме е, внесените изменения и допълнения. За да се стигне до един е, определен консенсусен текст, е, аз особено държа на преносимостта, на данните и, и това ясно трябва да стане в доклада. На защитата на данните следва да се гледа не като на препятствие, а напротив, като на възможност за засилване конкурентоспособността на Европа. Ето, това е една от отликите на европейския облак, която би могла да му придаде по-голяма привлекателност, по-голяма конкурентоспособност. По-нататък технологично неутралният подход към компютърните услуги в облак. Казаното в това отношение в доклада и други отношения е добро приемливо, според мен, в правилната посока. Благодаря, господин Лекергард. Благодаря, господин председател. Предвид отсъствието на докладчицата, ще се опитам да бъда кратък. Запознах се с измененията с голям интерес. Е, разбира се, изчислителните услуги в облак е, ще бъдат фактор на бъдещен растеж и заетост, това няма съмнение. И в тази връзка достъпа до интернет е от съществено значение. И бих искал да подчертая е, още веднъж, че е определено прискърбно е, предложението на държавите членки да съхранят е, финансирането на програмата Свързана Европа от е, повече от 8 милиарда на, на само 1 милиард. И това е, това е катастрофа, която не вещае добро за бъдещето на европейския компютърен облак. Аз Инак смятам, че консенсус ще намерим тук между политическите групи. Благодаря. Благодаря, госпожа Рюле. Аз мога да бъда съвсем кратка. Благодаря също на, на докладчеста. Мисля, че тя е съумяла да обобщи всичко, да, да, да включи всички важни неща, да се съобрази с допълненията по измененията. Всъщност, ние не смятаме, че е необходимо да, да изменяме каквото и да било повече. Докладът вече е добър, според нас акцентира наистина върху защитата на личните данни, защитата на потребителите. Така че приемаме цяло. Благодаря. Ако ми позволите да добавя към казаното от госпожа Роля, аз особено подкрепям тази позиция, тъй като аз бях докладчик на нашата комисия по универсалната услуга и правата на потребителите в далекосъобщенията. И има доста голяма близост между, между тази тема и днешната ни за облака. Просто да, да припомним колко много потребители днес активно си служат с облак. И, и по, вероятно по един изцяло невидим за, за себе си начин. Е, аз, а, е, мисля, че основните правила за защита на данните следва да се прилагат в международен мащаб, с оглед на казаното от колегата за физическото местонахождение на, на тези данни. Е, че и, и тази световната перспектива, е, световната гледна точка е важна, не само общоевропейската. Да ви кажа, скоро, когато си отидох да си купя фотоапарат. Е, знаете, много от днешните фотоапарати се свързват пряко с интернет, веднага след като штракнеш и, и, и снимаш е, е, изображението по бежичната мрежа, в която е свързан фотоапарата, може да отиде в облака. И продавачът ми пита, искам ли облак да си купя заедно с фотоапарата. Виждате, това е <laughs> част вече от а, офертата, която се прави на, на купувача. И наистина, преноса от един доставчик на облак на друг доставчик на облак, това е нещо много важно. Знаете колко е, време и внимание отделихме на е, преносимостта на, на телефонните номера на времето. А, договорните условия, задълженията, които поема потребителят по повод на достъпа си до облака. Всичко това ще придобива все по-голямо значение. И Разбира се, както казах, ако потребителят желае да съхранява данните си при друг доставчик на такава услуга, и той ще трябва да има достъп, да му седат всички гаранции за незабавно прехвърляне и така нататък. И аз мисля, че този доклад е особено своевременен и чрез него бихме могли да дадем сериозен принос към тази материя. Друг един въпрос, по който с господин Екстро миналата седмица говорихме за изработването на компромисно изменение, следва да отбележим, макар и той да не ни занимава пряко нашата комисия, но във всеки случай да е от интерес за потребителите, това е въпросът за авторските права. Е, въпросът, който проистича от внесеното от господин Екстром изменение, е, е такъв. И човек може да си купи защитено произведение, музикално или, или е, кинематографско, и след това да го съхранява, своето копие, да го съхранява в облака или, или да го ползва където и да било другаде. И когато е, се събират определени такси с оглед авторските възнаграждения, е напълно неоснователно да се налагат нови, двойни такси поради другия, това, че се използва друг технически носител. И този въпрос е също доста неотложен. Той е актуален тъкмо поради разрастващото се потребление на услугите в облак. Аз мисля, че госпожа Ферхайн е, много умело ни води в правилната посока и скоро ще стигнем до компромисни изменения. Значи по график трябва да гласуваме в комисията към края на май и мисля, че ще се справим. Но Шлагало, желаете ли? Да. Не, аз няма да се занимавам с въпроса за авторското право, но, но знаете, господин председател, че аз вземам особено при сърце всички цифрово-технологични въпроси и а, аз а, на мен ми беше много добре обяснено какво е това изчислителна услуга в облак и бих искала да ви кажа, че физическото местонахождение на данните, във връзка с казаното от колегата Филип Жовен, в никакъв случай не е определящо. Онова, което е определящо, е програмното осигуряване за достъп до данните. Без значение къде се намират те. И контролът, който трябва да упражняваме, не е върху физическото местонахождение на данните, а върху това как ще се достъпват тези данни, как ще се прехвърлят от един доставчик на друг и така нататък. Значи тук е, е, се натъкваме на недоразумение. Физическото местонахождение на данните не е важно. И примерно, когато а, говорим за един така наречен държавен облак, това никога няма да се реализира. Единственото, което можем да направим в Европа е да разработим центрове за обработка на данните, за да можем да упражняваме контрол върху тези данни. Сега, дали ще бъде в Китай сървъра или не, е без значение. Стига ние да можем по програмен начин да, да сложим ръка върху тези данни, които ни принадлежат. Ето, това техническо отношение, е, уточнение, смятам, беше нужно. Аз съм доста добре запозната с въпроса. Е, утре заминавам е, в Съединените щати да, да видя на място как, как работят там е, по тези въпроси и в никакъв случай не бива да храним иллюзии по отношение на, на облака, така да, да хванем бика за рогата от чисто техническа гледна точка. Благодаря. Good. Thank you very much. Благодаря. И сега, Мария Кампалаго е тук от комисията. Тя работи по това досие. Много ще се радвам, ако ни кажете нещо от ваше име. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, за нас е удоволствие да сме гости в вашата комисия. Благодаря и за възможността да кажем някои неща. Като четем измененията, оставаме впечатлени от ангажираността с тематиката на изчисленията, изчислителните услуги в облак. Ангажираност от страна на депутатите. Европа трябва да прояви активност, да развие постепенно тези услуги и съобщението на комисията беше кръгален камък по този път. Искам да подкрепя казаното от господин Жован от името на докладчика. Най-важните аспекти за комисията са включени в становището. Структурата необходима за широко лентовите услуги. Напълно подкрепям казаното. Комисията подкрепя казаното във връзка и с ЦЕФ. Този проект, който в момента не е развит на нивото, на което искаме да го видим, имаме предложение към съвета. Мрежите за достъп са важни не само централните мрежи, подкрепям и тази теза. Европа трябва да гарантира различни видове достъп, в зависимост от различните поколения мобилни връзки и мобилни устройства. Говорихте за защитата на данните, за киберсигурността, говорихте за частните такси, които се събират. Ние подкрепяме вашата позиция и тук. Въобще приветстваме е, доклада е, на основния докладчик във водещата комисия. Господин Харбър пък говори за съдържането на информация в е, облака. Важно е да се подчертае, че в Европа се засилва е, използването на услугите в облак. Центровете за обработка и съхраняване на данни са изключително важни. Смятаме, че обществените органи могат да изиграят съществена роля, ако използваме само традиционния подход към обществените поръчки, ще улесним само големите играчи. А в а, това време на криза това не е най-добрата стратегия. Трябва да се обърнем към малките и средните предприятия. Малките и средните предприятия ще бъдат ключови, за да може потребителите да извлекат максимална полза от услугите в облак. Като цяло ние приемаме вашите аспекти, вашите аргументи, приемаме и измененията. Готови сме да ви подкрепим. Готови сме да внесем и малко по-голяма категоричност в някои елементи от текста. От 27 септември миналата година работим, сега сме в средата на един много динамичен процес. Работим с представители на индустрията, малките и средните предприятия, гражданите, публичните органи. Ще отчетем техния принос, естествено. Толкова от мен благодаря за дадената ми дума. Благодаря на представители на комисията. Добре е, че комисията поема лидерската роля в целия този процес. Вие помагате за развитието на този нов вид услуги. Както вече ви казах, ще ви дам информация за графика на работа. Филип Жован ще ме поправи, ако греша. Планираме да гласуваме в комисията в края на май. Проведохме среща вече с е, госпожа Ферхейен. Ще обсъдим допълнително с нея компромисните изменения. Гласуването в комисията ИТРЕ ще бъде чак през октомври. Едва ли ще влезем в пленарна зала преди ноември. Ще се опитаме да поускорим нещата така или иначе. Благодаря на всички за участието в заседанието тази сутрин. Така приключваме. Искам да напомня на онези, които ни гледат по интернет, че ако не са се абонирали за нашия бюлетин, могат да го направят. Днес след обед ще имаме общо разискване по отношение на информационното общество. Ще говорим за предложението на комисията относно нивото на мрежовата информационна сигурност. Комисията ще представи и своята стратегия за киберсигурност. Това общо разискване ще е в 4 часа. Преди това за един час ще имаме разискване относно регламента за медицинските изделия и инвитро диагностичните медицински изделия. В 3 часа започва следобедното заседание. Благодаря на тези, които участваха и ни слушаха тази сутрин.